карта за гласуване е, може би, изгубена, не зная. Гласувайте и мен като гласувал за. О, това е кражба на самоличност. Да не би някой да е гласувал с вашата карта. Господин Таварес, процедурен въпрос. Още една карта, която не работи. Но току-що я взех. Сигурно има проблем с машинката, ще пробвам другаде. Благодаря. Благодаря. Техническият ми съвет, надявам се, ще улесни гласуването. Но вашите е, гласове е, ще се броят и ако разликата е много малка, ще броим ръчно. Продължаваме по-нататък. Пак по миграцията от 61 към 62. Този път гласуваме по решение 2008-839. Всички предложения на ЕНП да гласуваме анблок. Останалите са съгласни. Чудесно. Гласуваме наведнъж за, против, въздържали се. Измененията се приемат. Заключително гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Виждам, че работи карта на господин Таварес. Приключваме гласуването. 36 за, един против един въздържал се. Много голямо мнозинство. Честито на докладчика още веднъж. Следващото гласуване е предложение за регламент на Европейския парламент и съвета и така нататък, мрежа на офицери за връзка. Докладчикът е Диас Демера. Okay, Uh, само да уточня. Това е само ориентировачно гласуване, като имаме предвид преговорите. Просто докладчика да ориентирам как ще представим най-добре позицията си в преговорите. Започваме гласуването с изменение 8 на госпожа Келер. За, против, Въздържали се? Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Да. Край на гласуването. Да, наистина 21 против 17 за, 1 въздържал се. И изменение 9 е отеглено. Изменение 10 на госпожа Келер за, против, въздържали се. Отхвърля се изменение 11. Госпожа Келер за. Против. Въздържали се. Приема се изменение 12 на госпожа Келер за. Против. Въздържали се. Отхвърля се изменение 13. Госпожа Гийом за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път изменение 13. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Моля, прекратете гласуването. Приема се с един глас. Всъщност с два гласа, защото е едното гласуване е без карта. 14 е оттеглено, изменение 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се. Пак не е много сигурно, нека да гласуваме по електронен път да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Моля, прекратете гласуването. 22 е, на 18 приема се изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 18 за, против, въздържали се, пак е трудно да се прецени. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим по електронен път. Изменение 18. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Очевидно се отхвърля. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Извинявайте, колеги, но много малка е разликата, затова нека да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 21 на 18. Приема се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 мина. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Ще проверим изменение 20. Да, 22 на 18 също мнозинство. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се, 21 за, против, въздържали се, Приема се. Какво казах? 21 ли? Аха. 19 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. 21 за. Извинявайте, 23. 23 за, против, въздържали се. Според мен е отхвърлено, Нека да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Наистина се отхвърля. Дори изгласа на господин Алваро. Изменение 22 за... Не, 24, прави сте. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Според мен се отхвърля 22. Прекратете гласуването. Да, приема се. 25 е оттеглено. Изменение 2. Преамбила за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, да, да, то пада. 5. Много сте се събудили от рано. 5 за. Моля и от тази страна вдигайте ръка. Против. Въздържали се. Това искам да проверя. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 на 18 пак. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 за. А, 7 пада. Добре ми подсказвате. Не следя правилната колона гласуваме окончателно, но не електронно, защото ориентировачно гласуването. Тези, които са за доклада, против, въздържали се, приема се с един глас против. Не, то прият не е правилно да се каже, утвърждава се на добър час в преговорите на докладчика. А сега доклада на господин Таварес за нова а, програма за заселване, презаселване. А, докладчика и докладчите в сянка предлагат да гласуваме амблок. Тоест, ще гласуваме всичко наведнъж и това е пак а, консултативен глас за ориентиране или за потвърждаване. Моят, моят документ казва ориентиране, а, за ориентация казва председателката. За, против, въздържали се, един против, един въздържал се. Ще гласуваме електронно за целият документ. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 39 заедно с господин Алваро, един против, един въздържал се. Следващия доклад на господин Таварес. Няма да чета, чета цялото заглавие. Гласуваме по резултатът от гласуването за ориентиране за, против, въздържали се. Приема се с два гласа против. И сега окончателното гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 40 гласа за, двама против. Поздравление за докладчика, господин Таварес. И сега стигаме а, до доклада на госпожа Гал за институционните аспекти на присъединяване на Европейския съюз към, европейската, към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Първо изменение от госпожа Вержа. За, против, въздържали се, отхвърля се. Това е едно изменение, което обхваща цели три страници. Второ изменение с устно изменение. Гласуваме за това изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не. За, против, въздържали се, приема се. Друго устно изменение към а, втори абзац. А, а, Тала, за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение от госпожа Верджа, за, против, въздържали се. Бих казала, че се отхвърля, нека проверим, гласуваме електронно. Край на гласуването. наистина се отхвърля с доста голямо мнозинство. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение, с устно изменение към него, няма възражение. В такъв случай гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение, също с устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение едно, за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение е отпада. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим? Добре. Гласуваме по осмо изменение електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 25 на 18. Десето, девето и десето отпадат. Е, единайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Второ компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 13 и 14 отпадат стигаме до компромис номер 3 за. Против, въздържали се, приема се. Осемнайсто изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 19 Изменение пада и 20 пада. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Бих искала да проверим. Електронно гласуваме по 23-то начало. Край на гласуването. И резултатът. 24 е, за, 18 против. Е, против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Бих казала, че се приема, но гласуваме. Нека проверим електронно. Начало на електронното гласуване по 25-то изменение е за. Против. Края на гласуването. 24 на 18. Приема се пети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29-то с устно изменение към него за, против, изменение, е, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по документа, гласуваме електронно, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Резултата 41 за, 1 против. Е, Поздравление за докладчикът. Сега докладът на госпожа Пападополо е, за общностен е, подход е, към е, природни е, и други е, бедствия. По първото изменение гласувахме, беше прието. Не мисля ли, че може да гласуваме блок, колеги? за, против, за две, второ и трето гласуваме едновременно, те са приети. Параграф 9 за, против, въздържали се. Някой се съмнява в списъка за гласуване на политическата си група. Изглежда, че се отхвърля. Нека проверим. По девети параграф, напомням, гласуваме. Оригиналният, първоначалният текст, предложен от докладчика. Девети параграф. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 за, 17 против, няма въздържали се. 11 параграф, текста на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим електронно 11 параграф, начало на гласуването. А... Край. 24 гласа за, 18 против, приема се, четвърто изменение е оттеглено устно изменение към 12 параграф, от, внесено от НП. За, против, въздържали се, приема се. Пето от госпожа Викстром, за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение, гласуваме го на две части. Поискане на Алде, първата част за, против, въздържали се, отхвърли се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Втората част се приема. Трябва да гласуваме все пак по оригиналния текст. Тези за първоначалния текст на 15 параграф за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, приема се, 12 се оттегля. И сега гласуваме окончателно на, за съобщението подход на общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия. Край на електронното гласуване. 41 за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравявам госпожа Пападополус. Okay, um, colleagues, that brings us to the next subject, which is uh, sexual abuse and sexual exploitation. сега стигаме до точка 11. Сексуална злоупотреба и сексуална на, деца е, и детска порнография. Тоест, разглеждаме сега 11 точка. Ако обичате, займете местата си, е, за да преминем към дебат е, по 11 та точка. Сексуални посегателства и сексуална експлоатация на деца и детска порнография. Е, това е първоначален обмен на мнения. Докладчика е от НП, Анелини. Лини. Става дума за борбата с сексуалните посегателства, експлуатацията на децата, както и детската порнография. Предложението за мен е предложението за рамково а, решение по бившият трети стълб въз основа на членове 82 и 83 от договора. Тази тема е много актуална, деликатен въпрос който изисква много голямо внимание от страна на комисията Либе. Става дума за уеднаквяване на законодателството на трите членки в една много деликатна област. Докладчиката госпожа Анджелини, комисията и съвета ще представят темата. Първо ще дам думата на госпожа Анджелини и след това ще поканя представителите на комисията. Надявам се междувременно да пристигне и представителят на съвета. Ние гласувахме толкова бързо, че през съвета все още няма представител в залата. Благодаря, госпожо председател. Представянето на проекто директивата е, за борба срещу сексуалните посегателства и сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, искам да благодаря на комисията. И това не е само проява на учтивост. Е, аз най-искрено им благодаря, защото комисията се справи чудесно и внесе много добри предложения. Предложението цели да замени рамковото решение от 2004 година, номер 68, и разработване на нов регламент с конкретни приоритети. Първо, подобряване на наказателните производства срещу извършителите на престъпления в тази област. И второ, Предлага се актуализирана и засилена защита на пострадалите от сексуални посегателства и експлоатация. Целта е да се възприеме една по-широка стратегия за превенция на престъпността и на незаконодателно равнище. Що се отнася до наказателните производства, целта е тежките форми на посегателства да бъдат инкриминирани тогава, когато те не са обхванати от действащото законодателство. Ето ви един пример. В новото законодателство склоняването а, на а, деца по интернет а, с цел сексуална експлоатация вече се предлага да се инкриминира. Актуализира се понятието детска порнография, като се отчита посегателствата и експлоатацията на деца в уязвимо положение. Действащата директива не третира тези въпроси по-ясни и по-конкретни са разпоредбите за търсене на наказателна отговорност при извършени е, сексуални престъпления в чужбина, така наречения сексуален туризъм. Що се отнася до разпространението на порнографски материал в интернет, аз зная, че този въпрос е много деликатен, но изцяло подкрепям направеното от комисията предложение. Целта е да се действа в две посоки. Първо, да се действа своевременно за блокиране на достъпа до сайтове, които съдържат порнографски материал и след това заличаване на страниците в интернет, когато съдържанието им е порнографско. Това е един комплексен подход към разпространението на порнографски материали в интернет. ще е, спре изказването си до тук, защото е, съм убедена, че има много аспекти, които бихме могли да обсъдим. И все пак, още веднъж искам да потвърдя, че предложението е конкретно, актуално и отчита някои новаторски аспекти. И най-вече смятам, че предложението поставя интересите на децата над всички останали цели и действия. Силно се интересувам от мнението на колегите, комисията и съвета. Благодаря. Първо давам думата на комисията. Съжалявам, не зная името ви, но вие ще говорите от името на комисията. Моля да се представите. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Ана Приба. Аз съм директор в Генерална дирекция правосъдие на свободи. Искам преди всичко да се извиня, че пристигнахме малко късно за тази точка от дневния ред. Ако искате, мога да обясня а, нашето становище, въпреки че а, макар и да закъснях, а, разбирам, че докладчикът а, подкрепя нашето предложение, но също така искам да кажа как се свързва това предложение с предишни предложения на комисията. Когато говорим за сексуални посегателства и сексуална експлуатация на деца, говорим по един, по един много сериозен въпрос, който се из... децата се, с тях се търгува като стока, те нанасят им се щети, вреди, които оставят белези за цял живот. Това предложение следва предишното предложение на комисията за рамково решение по същият въпрос, което представихме през март миналата година, което отпадна преди да може да бъде прието. Значи, това предложение вече е остаряло и затова правим ново предложение вместо него. Новото предложение е, което е пред вас, е едновременно и ново и старо. Старо до толкова, доколкото то до голяма степен на, съответства на миналогодишното предложение, а е ново, защото ние сме възприели цялостен подход, е, защита на жертвите, преследване на, е, на извършените престъпници и, и предотвратяване на действията взета е предвид неодавшната конвенция на съвета на Европа. Борбата срещу тези престъпления ще бъде активизирана на редица фронтове. Първо, в, по а, обичайното, по правото а, а, в, на страните, в, което, в които тези актове не са криминализирани. Второ, а, създаване на средства за борба с компютърната педофилна престъпност, заребяване и гледане на сайтове с детска порнография, без обязателно да се свалят файлове. Въвеждат се средства за подпомагане на разследванията на престъпленията в въпреки че няма оплакване от страна на жертвите. Четвърто, съдебно преследване на престъпленията, извършени в чужбина, така че да може онези, които експлуатират деца, да бъдат обект на съдебно преследване, въпреки че те престъпления са извършени в трета страна по пътя на така наречения сексуален туризъм нови мерки е, се взимат, да може децата, кои жертви, да имат е, достъп е, до съдебна защита по пътя на съдебната помощ, специално представителство и така нататък. И шесто, специална програма за превенция, за да може да се предотвратят нови престъпления и е, да бъдат нарушителите, е, да не им се забрани да участват в каквито идеи е дейности с деца. А също така и затварянето на сайтове с детска порнография, които най-често се намират извън Европейския съюз, чрез искания към съответните власти. Това са основните елементи на за обновяване, актуализиране на директивата. Искам да спомена и някои други, които според мен си струва да бъдат споменати и отразени в новата директива. Искаме да имаме една по-точна дефиниция на детската порнография и много точно регулиране на минималните наказания за 22 вида престъпления, като са определени пет различни нива на наказанията в зависимост от сериозността на престъплението. Не искаме да криминализираме тинейджерите, техните действия, когато те откриват сексуалността и сексуалното. Искаме да насочим вниманието си върху целите и като отчитаме различният подход от, на самите членки. Блокирането е също важен елемент. Тук се включва свалянето на детската порнография от интернет. По този въпрос имаше голямо неразбиране при първоначалното представяне на предложението. Не става дума за блокиране вместо изтриване, а блокиране, защото изтриването не винаги е достатъчно ефективен метод за борба с интернет, детската порнография, детската порнография по интернет. Знаем, че този въпрос, детската порнография, буди сериозна тревога от нашите граждани, гражданското общество и съответните неправителствени организации приветстват предложенията и подкрепят е, предложеното от комисията. Знаем, че парламентът е, най-живо се интересува от въпросите за защита на детето и правейки това предложение, комисията бе в голяма степен вдъхновена от предложението на парламента от 3 феврари миналата година, предложение до съвета за борбата с сексуалната експлуатация и детската порнография. Дългият е, списък от елементи и определени от парламента, беше включен максимално възможно в директивата, като се има предвид нейният правен статут. И накрая, госпожо председател, заедно с предложението за трафика на деца, това ще бъде първата възможност за парламента да изиграе ролята си като съзаконодател по една наказателна материя по този начин ще имаме един публичен, демократичен дебат в областта на наказателното право и защитата на детето. Надяваме се всичко това да доведе до подобряване на законодателството по същество. Нашите граждани с право очакват от нас ефективно да защитим най- уязвимите членове на нашето общество. Не бива да ги разочароваме. Благодаря, благодаря. И сега, ако обичате представителят на съвета, нямам името пред себе си, моля ви, представете се. Но изглежда представител на съвета все още не присъства в залата. Имам три искания за изказване. Първо госпожа Викстрон има думата. Благодаря, госпожо председател. Много важно е това предложение, което обсъждаме днес. Е, смятам, че всички споделят това становище, независимо от политическата си е, принадлежност. Борбата е, с с сексуалните посегателства, сексуалната експлоатация и детската порнография е изключително важна, защото тези прояви не признават държавните граници. По същия начин ние следва да се е, борим без да спираме пред е, държавните граници, е, защото това е форма на трансгранична престъпност. И едва ли ще възразите, че ние ще бъдем по-силни, когато сме обединени в своите усилия. Вярвам, че парламентът в диалог със съвета и комисията може да допринесе, за да усъвършенства текста. Например, на лице е объркване между позицията на комисията, че тя няма нужда от външна експертна помощ, а на друго място се казва, че няма надежна и точна статистика това, според мен, изисква допълнително пояснение и ще се радвам комисията да го направи. Зная, че много колеги се тревожат от член 21, който регламентира страниците в интернет с порнографски материал. В Швеция това се прави, но доброволно и в сътрудничество между доставчиците на интернет и полицията. Смятам, че държавите членки сами трябва да решат какви мерки да възприемат. И не бива да има регламентиране на по-общо равнище. Повечето извършители не се намират в интернет, а някъде в непосредствена близост до детето в повечето случаи. Това могат да бъдат а, членове на семейството, свещеници, познати, приятели, хора, към които детето се обръща за помощ. Мисля, че е, трябва да е, се борим с сексуалните е, посегателства не само в интернет, но и в дома, навсякъде, където е, детето ходи и у дома, и в конгрегацията, към която принадлежи. В тясно сътрудничество с госпожа а, Анджелили, а, с а, другия докладчик в Сянка, с комисията и в съвета, а, ще работим усилено, за да помогнем на толкова много уязвими деца около нас. Благодаря, госпожа Викстрё. Um, Благодаря, госпожа председател. Замествам докладчика в Сянка, която е на път за Съединените щати, затова аз ще говоря вместо нея. Първо, нашата реакция към член 21 от приложението на комисията относно блокирането и свалянето на сайтове с детска порнография. Смятаме, че трябва да изпратим силен сигнал – че свалянето на, на детската порнография е приоритет. В бъдеще блокиране на подобни сайтове може да се използва за определени периоди. Във връзка с превенцията. Мисля, че предложението на комисията не навлиза в дълбочината на въпроса. Въпросът ни към комисията е следният. Какво възнамерявате да направите, за да предотвратите сексуалната злоупотреба с а, децата. А, по въпроса за а, възрастта а, за даване на съгласие, смятаме, че тази възраст а, трябва да бъде. Предлагат се да бъде 18 години и смятам, че тук съществува проблем. Това е член по въпроса за подготовката чрез интернет с цел по-нататъчна сексуално посегателство на децата. Как ще установим каква е целта на тази подготовка? Как ще може да предотвратим установяването на подобни контакти с деца с цел сексуални посегателства? И накрая за различните наказателни състави. Комисията предлага конкретни минимални норми. Те отговарят ли на националните законодателства или е необходимо по-нататъчно наквяване. Какво е позицията на комисията по въпроса за давността при сериозни престъпления. Um, Съгласна съм с предложенията. Въпросът е как най-ефективно да се борим и какви странични резултати може да има нашето решение. Знаем, че добрите намерения не винаги непременно водят до добри резултати. Блокирането или филтрирането на достъпа до порнографски сайтове е може би не най-доброто решение, защото а, а, с много малко по компютъри познаете, може да заобиколите филтрите. По-добро е, е изтриването на сайтовете, на които съществуват подобни детски порнографски материали. Защото повечето подобни сайтове са или в Европа, или в САЩ, въпреки че се вярва, че те са някъде другаде, където не можем да ги достигнем. Затова може да разчитаме на сътрудничеството на тези страни, в които са разположени тези порнографски сайтове, и можем да преследваме престъпленията по нормалният начин, както винаги правим. Свалянето на вебсайтите, на, на сайтовете, а, а, не значи, че съдържанието няма се пак да бъде достъпно по някакъв начин. Как комисията смята да се справи с това? ако кажем, че трябва да се блокират а, а, сайтовете, вместо да се изтриви тяхното съдържание. После кой ще решава кои сайтове трябва да бъдат а, обект на филтриране и кои не. Съзнавайки деликатността на предложението за а, филтриране на съдържанието, а, решението ще бъде трудно, ако нямаме много точни критерии. После във връзка с, с, възрастта за даване на съгласие за сексуални отношения, разбира се, на повечето страни тази възраст е много под 18 години и не трябва да криминализираме подобни действия. Съгласна съм госпожа Викстръм, че рискът за децата най-често е в непосредствената среда, в която преминава, претича техния всекидневен живот. Какво възнамерява да направи комисията в това отношение? Благодаря, госпожо Келър. Имам още три искания за изказване. Ще помоля онези, на които ще дам думата, да бъдат кратки. Госпожа Ронеро. Да, направи тази бележка по въпроса за елиминирането на уебсайтовете като евентуална мярка. Затова искам да попитам защо точно не могат да се елиминират тези уебсайтове, които според мен е било идеалното разрешение. Това първо. Второ, момента е в ход проект за обсерватория за наблюдение именно на развоя на такъв вид процеси и събирането на данни, подобно на това, което правим с насилието към жените, домашното насилие. За мен е много важно всички да сме наясно, че без статистики не можем да напредваме, не можем да вадим избори. Статистиката освен това трябва да бъде хомогенна, еднородна. еднородна. И на трето място искам да почертая въпроса за подаването на жалби. Много от малолетните всъщност не се оплакват никъде, не подават никъде официална жалба. Как бихме могли да ги мотивираме за подобно гражданско поведение. Комисията има ли нещо предвид? Има ли нещо специфично, което бихме могли да канализираме чрез служба, офис или каквато и да било друга управленска структура, която да получава тези жалби, бързо да ги обработва и в крайна сметка всичко това да довежда до присъди. Благодаря. Госпожа Папа Пападополо. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ο στόχος της πρότασης μας βρίσκει ομόφωνος. Да, наистина, съгласна съм и аз с това, че целта е да стигнем до резултати. В вестниците често четем за табута, сексуални табута, историческата църква. Напоследък се развиват скандали, от които ни изтъкват косите. Но църквата не е единственото място. Изобщо в училище, в обществото не винаги действаме по най-добрият с оглед обгрижването на децата начин. Как бихме могли да се справим може такава организация като църквата, например, която се грижи за децата, в крайна сметка да ги превръща в обект на сексуална експлоатация. В Турция, например, сме чували за случаи на момиченца, които са сексуално насилвани от учителите си в началното учителя всъщност престъпва Още двама записали са оратори. Ако друг не иска да вземе думата, закривам списъка. Заповядайте, госпожа Блинкевичуте първо. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна, че е необходимо решението да дойде максимално бързо. у нас се разрази огромен педофилски скандал и горещо подкрепям директивата, която да включва и механизъм за противодействие на сексуалните посегателства на децата в непосредствената им среда, в семействата им, защото сексуалната експлоатация в такива случаи, за съжаление, е най-честа. На второ място, нуждаем се от мерки за закрила на пострадалите деца. Защото децата са жертви и по време на разследването се нанася допълнителна психологическа травма на пострадалите деца. На трето място, във връзка с порнографските сайтове в интернет, аз съм категорично за пълното им премахване. Блокирането им не е ефикасно в дългосрочен план. И на четвърто място, от практическия си опит знаем, че полицейските власти не са в състояние пълноценно да прилагат действащото законодателство, защото не го познават достатъчно добре. И когато обсъждаме директивата, и този въпрос трябва да засегнем. Благодаря. Благодаря. много важно е да се спре разпространението на порнографските материали, да се сложи край на това явление в интернет. Но посланието ни трябва да е съвсем ясно. Мисля си, че няма значение дали блокираме или закриваме е, страници в интернет. Това е нюанс. Важно е същностното послание. Не бива тези, които пускат порнографски материали в интернет да се чувстват ненаказани. Трябва да се предвиди наказателна отговорност. В рекламата има етичен кодекс или кодекс за поведение, когато се пускат реклами в интернет. Необходими са ни практични, действени разпоредби, така че да залавяме извършителите. Не зная до каква степен може да се търси наказателна отговорност за подобни действия в интернет, но така или иначе създаден образ на един или друг сайт също би могъл да бъде полезен и да запълни празнотите не бива да се допуска безнаказаност. Освен това, когато говорим за наказателни производства, не бива да мислим само за осъдителни е, присъди с лишаване от свобода, но и за конфискация на имущество. Благодаря. Сега искам да кажа някои неща и аз преди да дам думата на представителя на председателството, господин Молино Кобо. Преди това искам да кажа, че свалянето на а, тези сайтове трябва да бъде наш приоритет. Нещо, което комисията не обясни е следното. Защо предпочитат да блокира тези интернет страници? Ако 50% от тези страници са в САЩ, това не е бананова република, това е нашия най-близък съюзник – защо да не можем да упражним повече натиск върху САЩ, така че те да обърнат по-голямо внимание на сексуалните посегателства на деца и а, тяхната експлоатация за сексуални цели. Второ нещо, което много колеги споменаха. Техниката няма да ни даде решението. Тя няма да защити нашите деца. Защото повечето деца са жертви на онези, които са около тях – Както мнозина тук казаха, може би някои от тях е, познават от първа ръка нещата. Тук технологията няма да ни помогне. Трябва да търсим технически решения, но те няма да ни дадат крайно решение на въпроса. И накрая нещо лично, не толкова политическо, лично забележка. Смятам, че като се има предвид, че Европейският съюз има официално представителство в Ватикана, като ме предвиди, че господин Барозо ще има среща на най-високо равнище с църковни ръководители, смятам, че е забележително, че той не се е изказал по този въпрос, заявявайки, че това не е в рамките на правомещията на, правомещията на Европейския съюз. Днес обсъждаме предложение на Европейската комисия. Мисля, че е абсолютно в правомощът на Европейската комисия да говори от името на европейските граждани. И моля да предайте това на господин Барозо. Сега бих искал да дам думата на господин Кобо да представи становището на председателството. Сега ще дам думата на докладчик госпожа Анджелини. Muy bien, muchas gracias. начин възрастта 15, 16, 17 или 18 години, като възраст от която насетне могат да се, да се, да се води сексуален живот е, доброволно тези обаче държави, където възраст, възрастовата граница е 15, 16, 15, 16 или 17, какво бихме могли да направим? Знаем всички, че възрастта, на, от която нашите юноши, подрастващи, започват да водят сексуален живот, е все по-ранна и по-ранна. Ако, например, девойка, която е на 15 годишна възраст, започва да води сексуален живот с приятеля си на 16 или 17 години, как биха постъпили с един такъв казус? Те са над законово приятата възраст, но ако се прекрачи границата на криминализацията и некриминализацията, веднага нещата ще бъдат поставени под друга оптика. По въпроса на детската порнография, също сме наясно, че това трябва да бъде обект на наказателното право, защото подкрепя всъщност детската порнография. Не само този, който я създава и този, който демографски упразняване, в е, буквален испански превод всъщност е, склоняване на деца към блудство. Трябва да бъде прегледан този член заедно с е, член 10, където не само се уточняват осъдителните присъди, а и всички превентивни мерки, като лишаване, например, от право за упражняване на дадена професия. за какво става дума в крайна сметка? Става дума за това, че когато детето навърши пълнолетие, да бъде в състояние да подаде жалба и да заведе наказателно производство, което да му гарантира опазване и зачитане на неговите права, в случай, че не е започнато подобно производство преди навършването на пълнолетие. Това го казвам по въпроса за жалбите, който също бе повдигнат и по въпроса за различията в наказателните системи в различните държави членки. Няма как да избегнем установяването на една приравнителна процедура, тъй като някои държави някои държави дават гражданство на основание на раждане и в съответната държава и на основание на дъл дълготрайно пребиваване. Ако, значи, някой граждани на една държава след това продължи да живее или да работи в друга държава, уточнението, че всеки гражданин трябва да бъде съден от собствената си държава, държавата, чиято националност носи, не е най-доброто решение, защото в крайна сметка може да се избегне наказателно производство срещу престъпление, ако то просто бъде допуснато в държава, където то не е наказуемо. Но има начин да се търсят решения, има начин да се избегне ненаказуемостта, което според нас е основната цел на вашето предложение. Това, към което се стремим е към премахването на тази, не, тази безнаказаност която в момента съществува. По въпроса за превентивните мерки, обгрижването, това също може да бъде включено в правната рамка. Въпросът естествено ще бъде труден, вероятно ще бъде предмет на пространни обсъждания в съвета. Въпросът за блокирането или закриването, премахването, елиминирането, както решим да го наречем на уебсайтове, проблемът не е лесен, защото как бихме могли да се справяме с уебсайтове, които принадлежат на държави извън Евросъюза? Може би, крайна сметка, ще приложим един смесен подход, полублокиране, полузакриване, трябва да уточним обаче как ще действаме и какъв вид договор за сътрудничество бихме могли да сключим с държавата на происход на тази веб страница, но виждате, че не е лесно. Мисля, че се справих много бързо, отнех повече време от предвиденото. Благодаря ви. Много ви благодаря. Никак не е лека задачата на докладчика да обобщи е, тази първа размяна на мнения. Госпожа Анджелили. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията, на съвета и на всички колеги, които се изказаха. Следих внимателно всички изказвания и според мен би било добре да проведем среща с докладчиците в Сянка, за да започнем да работим по всички аспекти, които съвсем основателно бяха изтъкнати тук. След това да проведем а, разисквания в парламентарната комисия. Според мен сега по същество не бих взела отношение, не а, моментът, преди по-задълбочено да сме ги обсъдили и обмислили с докладчиците в сянка. Благодаря на всички. Благодаря, госпожо Анджелили. Ваша инициативата тогава да се срещнете с докладчиците в сянка. Благодаря. Приключихме с точка 11. Преминаваме с точка 12 защита на основните права в Европейския съюз, годишен доклад, който всяка година предизвиква разгорещени разисквания и висок градус на емоциите, но това така или иначе е същината на Европейския съюз. Давам думата на госпожа Гал, нашия докладчик. Well, uh, uh, we all know that it, uh... It's not an easy issue. Не е лесна темата ни и никак не е лесно да се намери добър компромис по този доклад, както беше и миналата година. Според мен, миналата година, в крайна сметка, докладът стана добър след е, продължителни преговори и разисквания. Тази година въпросът става още по-интересен и по-актуален – защото настъпи нов момент в защита на основните права и свободи. След декември 2009 година придоби задължителна сила Хартата за основните права и свободи. Мога да кажа, че това е най-модерната кодификация на правата на човека в света. Поради това тази година трябва да обърне много по-голямо внимание на това, което се случва и това, което предстои. За да можем да направим нова стъпка напред благодарение на хартата. Комисарят Рединг заяви, че може да сравни хартата като постижение с установяването на единия пазар. Ето защо ние трябва най-пълноценно да използваме новите институции, структури и механизми. Хартата има задължителна сила. За първ път имаме комисар по основните права, който ни обещава редовни доклади за спазването на изискванията на хартата. Имаме агенция по основните права, която всяка година докладва за своята дейност и за спазването на а, правата на човека. Имаме и гражданска инициатива, която според мен ще бъде един много важен механизъм в тази област и както току-що гласуваме, гласувахме, предстои присъединяването ни към конвенцията. Според мен всички тези инструменти и механизми създават възможности за един нов подход от наша страна. Препрочетох много пъти миналогодишния доклад. Смятам, че голяма част от неговото съдържание е все още актуална, но се обръщам към вас за съвет, съдействие, идеи, особено към докладчиците в сянка. Не би ли могло да приложим един нов подход и този път да разгледаме проблематиката от нов ъгъл? До сега прилагахме един вертикален подход, но Но тази година аз предлагам хоризонтален подход поради въведените нови институции, механизми и подходи. И ще обясня по-конкретно какво имам предвид. Трябва да обсъдим как трябва да изглеждат в бъдеще нашите тематични доклади? Как трябва да изглеждат? Какво да е съдържанието им? Какъв да е подходът? Защото ще чуем редовния доклад на комисаря по основните права, ще чуем доклада за дейността на агенцията по основните права и би било добре да видим как всички тези действащи механизми могат да се обединят, за да обрисуват общата картина на положението на гражданите в Европейския съюз. Затова се обръщам към колегите, към какво трябва да се стремим, какви възможности да използваме, какви механизми да а, приложим? А, какво да искаме от тях и от институциите? Да обсъдим а, с институциите, като под институциите имам предвид а, а, комисията, съвета и агенцията, но не бива да пренебрегваме и а, структурите на гражданското общество, неправителствените организации, които ще придобиват все по-голямо значение – по-нататък трябва да видим как да засилим сътрудничеството между европейското и националното равнище. Следва да обсъдим и препоръчаме нова динамика на нашите взаимодействия с други международни е, институции. На първо място трябва да подчертая, че е, сътрудничим със съвета на Европа. Пак ще е, спомена присъединяването ни към конвенцията. Но какво означава това за нас, за нашите граждани? Как можем да взаимодействаме е, с институциите и службите на ООН, които са тук? Готови са да сътрудничат, чукат на вратата ни и ние трябва да сме готови е, с нашия инструментариум и механизми за сътрудничество. И какви трябва да бъдат формите и пътищата на сътрудничеството? В доклада си се спирам и на трудностите, на препятствията, на всичко, което пречи на свободната реализация на огромната област а, права на човека. Три са равнищата, на които се работи. Комисията предлага а, законодателни актове, а, парламентът а, а, със законодателства и се приема тези актове. Имаме обаче и равнището на, на отделните държави членки. Националното равнище, на което също се законодателства в съответствие с изискванията за спазване на правата на човека и най-сетне имаме изпълнителното ниво, Е, онова ниво, на което е, се изпълнява правозащитното законодателство. Как можем да използваме всички механизми, с които разполагаме след влизането в сила на договора от Лисабон. Как можем най-пълноценно да работим? Според мен е чудесно, че имаме комисар по а, правата на човека, че хартата има задължителна сила, че действа агенция по правата на човека – но как можем да използваме всичко това най-пълноценно? Аз бих предложила редовно да каним комисаря по правата на човека за срещи тук в нашата парламентарна комисия. Ето така си представям работата ни от тук нататък и пак се обръщам към вас с призив за съвет, за сътрудничество, за идеи. Това е отправна точка за един нов подход към редовните ни доклади по основните права и свободи. В хода на тяхното изготвяне. Благодаря. Благодаря, госпожо Гал. Имам две искания за изказване. Първо, госпожа Танока. Благодаря, госпожо председател. Както а, споменахте, а, а, този въпрос а, беше обсъждан пространно, когато подготвяхме предишния доклад. Но не се споменава нито една страна по име в, в доклада. Това е голяма разлика. Разбира се, когато става дума за страните извън Европейския съюз, където разглеждаме нещата една по една а, и ги споменаваме поименно, а когато говорим за положението на човешките основните права в Европейския съюз, избягваме този подход, за да може да постигнем мнозинство при гласуването и приемане на документа. Не знам дали трябва да продължаваме по същия начин. Защото ако говорим само общи неща, без да споменаваме нарушение на основните права в отделни страни, конкретно и поименно, ползата няма да е голяма, няма да вървим напред. Това първо. Второ, искам да спомена следното. Споменахте за сътрудничеството между нашата комисия и комисарят, който отговаря за човешките права. Искам да спомена един конкретен пример. Неодавнашен. Проведохме изслушване с участието на комисаря Редин и тя се съгласи, че ще има специален служител, който ще отговаря за правата на малцинствените езици, за многоязичието и че този въпрос ще бъде, с него, на него ще се отдели специално внимание. Беше посочено също така, че по този начин ще, не се, ще се дадат нови инструменти за подпомагане е, на използването на малцинствените езици. Но мога да ви дам един друг пример. Кабинетът, е, кабинетът е, Официално се, на комисар Редин се намери поводи да не използва малките езици, малцинствените езици. На латвийски, примерно, не бяха не бяха когато ставаше дума за статистическите данни на сайта на комисията. Нямаше в е, този предначен за Латвия на, на руски, за рускоязичното младсинство в, в а, е, е, Латвия. И комисията намери а, начин да се извини за тези пропуски. Но в писмо до комисаря Рединг ние повдигаме този въпрос, още не сме получили отговор. Това е просто един конкретен пример за подходът на комисията по тези деликатни въпроси. Напълно подкрепям вашето предложение за засилено сътрудничество между нашата комисия и а, Европейската комисия. Още един записал се има за изказване. Ако няма други, ще закрия списъка на изказваните. изказване. Благодаря. Опитах се да проследя всичко казано до тук и опитах се да вникна в новата система за защита на човешките права, тъй като аз самата съм юрист, който се занимава с въпросите на правата на човека. е да кажа, че все още съм доста озадачена. Как основните права на нашите граждани ще бъдат по-ефикасно и ефективно защитени след влизането в сила на Лисабонския договор? Какво е е, всъщност, какъв е всъщност смисъла на ратифицирането от страна на Европейския съюз на е, Европейската конвенция за правата на човека, след като отделните страни членки вече са е, подписали и ратифицирали. Какво е от значението, което, което институциите отдават на хартата? И затова бих предложила на докладчика, тъй като и двете сме унгарки, и Кинга и аз, да се използват примери за сериозните нарушения на човешките права, случили се неодавна. И възоснова на тези примери смятам, че трябва да се обясни каква е промяната, която е настъпила, какво би, би било положението преди влизането в сила на Лисабонския договор и какво ще бъде сега. Особено като се има предвид, че на 23 октомври партията на докладчика Фидес, една центристка партия в Унгария, организира а, организира а, а, мероприятие във връзка с годишнината от Унгарската революция от 56-та година. Е, много хора излезаха на улицата, участваха а, а, всички слови на населението, включително и деца. Хиляди а, а, полиция нападна а, демонстрантите, бяха използвани гумени кошуми е, като се целиха в главите на хората, имаше ранени, незаконно задържане, бяха задържани стотици. Преди влизането в сила на Лисабонския договор, това било и станало без последствие, би било вътрешно-унгарска работа на Унгария като страна членка на Европейския съюз щеше да остане да се занимава с този въпрос сама. Но и сега нищо не се случи. Цялата система за защита на човешките права в Европейския съюз по това време се смяташе, че не е достатъчно ефективно и не може да реагира. Знам, че въпросът е деликатен, госпожо председател. Не мисля, че е, съм говорила по-дълго от преждеговорившите. Мисля, че въпросът ми е ясен. Може ли да обясните, госпожо председател, възоснова на тези примери, каква ще бъде разликата а, сега, след Лисабонския договор, а, в сравнение с това, което беше преди? Благодаря. Сега госпожа Флотър поиска думата, след това ще приключа а, с записванията. И ще приключим. Съжалявам, госпожа председател, но а, тъй като този дебат се води много преди времето, което беше отделено за него, не можах да чуя изказването на госпожа Гал, но разбрах, че тя предложи структура, която ни отдалечава и смятам, че това е особено важно да имаме някакъв списък на правата на каталог на правата на човека, за да можем да насочим внимание си върху инструментите и механизмите, чрез които бихме могли да подобрим тяхното зачитане и тяхната защита. Да, дума за а, правата, залегнали в, в Хартата за основните права и в, в Европейската конвенция. Напълно съм съгласна. А, с това мисля, че нашия доклад по този начин ще стане по-полезен и по-ефективен. Но се питам, относно възможността година след година да възприемаме една така утвърдена политическа перспектива. Имаме национални комисии, имаме мрежа от експерти, които се занимават с новите човешки права. И в този смисъл мисля, че е един подход, ако се възприеме един подход, основан примерно върху ефективността на достъпа до правна защита на най-уязвимите, примерно, в рамките на уязвимостта, на социалната изолация и на бедността. Същото се отнася и до дискриминацията. В, то, в дискриминация в редица области. Мисля, че този подход се използва от Агенцията за основните права в нейния годишен доклад. Той е доста плодотворен. Това би ни позволило да възприемем структури, в които се говори за нашите инструменти, нашите институции, и също времено като правим това, ще можем да се спрем на най-трудните въпроси, които изискват модифициране и промена на нашите препоръки за по-нататъчни действия на Съюза и неговите институции. Мисля, че това може да бъде един начин да се съчетаят тези два подхода, за да създадем документ, документ който е също така и политически, който ще привлече вниманието на комисията и съвета към тези въпроси. И мисля, че госпожа Гал а, трябва да отбележи, това няма да бъде без полза а, да поговорим малко за този именно този подход, за именно подобен подход и как можем да го разработим така, че да бъде от най-голяма полза. Благодаря, госпожо, госпожо Флотър. Преди да дам думата на докладчика, искам да се извиня за промените в дневния ред, но времето, което беше предвидено, беше така малко прекалено голямо. Предвиждаше няколко паузи по 10 на минути, а нещо, което не беше уместно. Госпожа Гал. Аз всъщност съм съгласна с всички изказани тук идеи. Сега по поставените въпроси. Защо поименно не са посочени държави членки? Ние много добре знаем в нашата парламентарна комисия каква битка настъпва, когато се споменават поименно държави членки. И докладът, чиято цел е да обсъди въвеждането на една нова система – Според мен, би трябвало да има поименно посочване, но не точно тук, в този доклад. Имам предвид следното. Толкова много са институциите в Европейския съюз. И ние трябва да видим кой какво прави. Какво се очаква от комисията, какво се очаква от агенцията, как виждаме нашата роля – това според мен е важното. По-нататък казваме, че има проблем в една или друга област или в една или друга държава членка. Тогава какво може да направи комисията? Агенцията може ли да предприеме мерки? В края на краищата целта на агенцията е да събира безпристрастни данни, които да бъдат използвани по-нататък. Как трябва да действат институциите? Защото когато провеждаме разисквания, те не водят до никъде. Един казва да, друг казва не. Ето такива дебати, които засягат проблеми с определени държави членки, мисля се, трябва да се опират на много сигурни данни. Личното ми мнение е, че сме създали много институции, а когато възникне проблем в една държава членка, ние не използваме тези институции, а започваме да правим изявления без да използваме информация, макар че в тези институции да се трупа такава информация. И имаме комисар по основните права, имаме Европейска агенция, имаме институциите. Сега е време да кажем какво очакваме от тях. И мисля, че това е отговор на въпроса на госпожа Морвай. Според мен е много важно институциите да си свършат работата. А понякога те казват, о не, въпросът е твърде деликатен и не е, предприемат нищо. Настъпи нов момент. Влезе в сила договорът от Лисабон. Е, влезе в сила е, Хартата за основните права и свободи. Присъединихме се към конвенцията. И трябва да видим в нашия доклад какво ще донесе всичко това на нашите граждани. Според мен даже понякога има недоразумения и необосновани очаквания. Много крещя, казва ораторката. Извинявам се. Трябва да видим как най-пълноценно можем да използваме съществуващите институции и механизми, защото ние имаме правната основа. Конвенцията по правата на човека, хартата, договор от Лисабон. И разбира се, нашият глас е политически. Ако Европейският парламент или нашата парламентарна комисия каже нещо, то е политическо по своя характер. Ние така подхождаме към въпросите. И още нещо. Докладът е предвиден за разглеждане в пленарното заседание през ноември. Това означава, че можем да обсъдим в последствие всички възникнали въпроси, да се срещнем а, с комисаря, а, да отчетем и присъединяването към конвенцията. Новия доклад а, на агенцията предстои да излезе скоро и ще ни бъде представен на 10 юни. След това имаме изслушвания по основните права на 21 и 22 юни. Смятам, че всичко това ще ни даде възможност да съберем необходимите данни които да се включат в доклада. Дори си мисля, че през ноември сесията е малко рано, но както и да е. Въпросът е, че трябва да изясним как Европейският парламент може хоризонтално да отрази този въпрос в всички области – полза на гражданите на Европейския съюз. Добре, благодаря много. Колеги, приключваме с тази точка от дневния ред. Предлагам да направим почивка 45 минути, не 40 минути, за да продължим в 11.30 за съвместно разискване с Комисията по правата на човека и равенството между половете по темата трафикът на хора. Съвместните разисквания са предвидени за 11.30. Предлагам до тогава да направим почивка. Благодаря.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

Everybody, I reopen our, uh, our meeting. We have one... Uh, е, сега следващата точка от дневния ред трафикът на хора. Отмяна на рамково решение 2002-629. Имаме а, двама докладчици, но преди всичко да кажа най-важното. Сега провеждаме съвместно парламентарно заседание, съгласно член 51 на нашия правилник. Всички бъдещи заседания в рамките на този законодателен мандат ще бъдат организирани като такива съвместни съвместни заседания или ще бъдат съответно с, в рамките на програмата на ЛИБЕ или ФАМ комисиите. Трафикът а, на хора е а, грубо нарушение на правата на човека, може да се сравнява само с робството. В вестниците четем а, тъжни а, репортажи, дори в, за случки в страни в Европейския съюз, така че трябва да се направи нещо по този въпрос. В момента законовите рамки не са особено ефективни. Миналата година комисията направи предложение за рамково решение на съвета за предотвратяване на трафикът на хора и защитата на жертвите. Междувременно, както знаете, влезе в сила е, Лисабонския договор и Европейската комисия трябваше да преработи предложението и да го направи, е, превърне в предложение за директива. Докато чакахме е, за новото предложение, през февруари без приехме резолюция за борбата с трафикът на хора. Очакваме да чуем до каква степен предложенията на Европейския парламент и неговата февралска резолюция са били възприяти от Европейската комисия при подготовката на новото предложение. Аз съм съпредседател за, на това заседание, заедно с госпожа Свенсън, председател на комисията ФЕМ. Ако тя няма нищо да добави, ще дам думата на представителят на Европейската комисия най-напред и след това на съвета господин Прибе от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Както споменахте, комисията публикува през март предложение за предотвратяване на трафикът с хора и борба а, с него. Не е необходимо да обяснявам, вие сама го казахте, защо проблема за трафикът на хора е много сериозен. И защото проблема трябва да се решава на равнище Европейски съюз. Тоест, със съвременното робство все още съществува в, по света, пък и в Европа. По отношение на борбата с трафикът за хора, може да кажем, че той е един от приоритетите на комисията. Предложението за директива е подобно на предложението за ново рамково решение, което беше представено и обсъдено от съвета през 2009 година. Както вероятно знаете, обсъжданията в съвета доведаха до споразумение и текст на съвета по правосъдие и вътрешни работи през ноември миналата година. Именно този текст с някои, някои промени стана основа на сегашното предложение. Целта е предложението да обедини съдържанието на старото рамково решение и съдържанието на Конвенцията на Съвета на Европа относно трафикът на хора. Целта е укрепване на правата на жертвите, разширяване на юрисдикцията, така че тя да обхване престъпления извън територията на Европейския съюз и предвиждане на по-сурови наказания, по-тежки наказания. Комисията се опита да вземе предвид резолюцията на парламента от 10 феврари тази година за предотвратяване на трафикът на хора. С голямо задоволство отбелязвам колко сходни са вашите предлож... нашите предложения до предложенията на парламента. Надявам се, че ще се съгласите с това. Нямам намерение сега да влизам в подробности на предложението, но искам да кажа, че съм убеден, че предложението е важна стъпка срещу преодоляването или най-малко сериозно намаляване на престъплението от този вид. Предложението е амбициозно, защото а, то изхожда от а, правата на човека, отделя специално внимание на защитата на жертвите и на превенцията, а също така укрепва на възможностите за наказателно преследване на този вид престъпления. Искам да спомена един друг въпрос, който не е, пък и не може да бъде засегнат от сегашната директива. Това е нуждата от разширено сътрудничество и партньорство с третите страни, откъдето много често произхождат обектите на жертвите на трафикът на хора. Защото ние трябва да се борим с проблема там, където идва, там, където се корени. Трябва да продължим незаконодателните усилия за укрепване на превенцията, наказателните мерки и предотвратяване на трафикът на хора извън Европейския съюз, както се посочва и в документът, прият от съвета през ноември миналата година. Предложението за директива вече беше представено на работните групи на съвета и страните членки изразиха общо взето подкрепата си за неговото съдържание. Ще има някои промени, но още много рано да се спираме на тях, тъй като не знаем точно какви ще бъдат исканията на съвета. Вярвам, че може с основание да се очаква, че много от промените, които, промените, които предлагат страните членки, ще бъдат сравнително ограничени. Накрая искам да спомена един аспект на нашето предложение, който има специално значение – Преговорите по предложението ще бъде един от първите случаи, в които Европейския парламент ще изиграе ролята на съзаконодател в тази област. Комисията най-топло приветства това и очаква да работи с, с, заедно с парламента за решаването на проблемите. Изхождаме от убеждението, че борбата с трафик на хора трябва да се засили да бъде по-ефективна. Имаме всички основания да очакваме, че институциите ще могат бързо да се споразумеят по текста на една бъдеща директива. Благодаря. Благодаря. Сега бих искала да дам думата на представителя на съвета, господин Молинус. Pues eh, bien, muchas gracias. Uh... кажа, наистина, това предложение за директива, също както предложението за борба с сексуалната злоупотреба с деца, от тези две директиви трябва да поздравим изрично комисията за похвалната и инициатива. Искам да посоча, че Исландското председателство поощрявало комисията за по-бърза и по-ефикасна работа в тази посока, не просто защото обича ефикасността по принцип, а защото тези два въпроса са изключително наболели и се нуждаят от бързо решение. Предложението на комисията отразява решението, взето през ноември 2009 година от съвета. Член 2 всъщност следва Варшавската конвенция в общи линии, въпреки че обхваща и Прусията, тъй като тъй като за съжаление връзката с човешки същества, в много от случаите цели именно това да се възползва от жертвите си и да ги принуждава да просят. В пети, на пета точка от преамбюла се уточняват точните правни основания, като, например, джипчийство, дребна кражба, една техническа грешка, поправена вече от комисията по молба на много делегации за установяване на 10 до 11 години присъда, когато става дума за 8 или 9 годишни присъди, например, имаме предвид по-точно горната граница 8, 8-те години. Затова с следващата, следващото уточнение за над 10 години се оказа излишно и се изчисти технически. Някои точки от преамбюла са особено спорни и трудни, в смисъл дали ще се отнасят за малолетни на бременност, това просто бе грешка, Сега давам думата на докладчиците. Първо ще дам думата на госпожа Хед, после на госпожа Бауър. изключване, бедността са едни от е, най-важните, най-коренени причини за търговията с хора. Затова трябва да гледаме на нещата от обща, глобална гледна точка и да ги включваме не само в социалната или миграционната политика, а във всички политики, по които работим. Ето това искам да подчертая като начало и след това да направя някои критични бележки, тъй като смятам, че някои неща липсват, други са там, но някои липсват. Радвам се, удовлетворена съм от факта, че се говори изрично за деца в по-голяма степен, отколкото в миналото. Благодействието, благосъстоянието на децата са на първо място в много по-голяма степен, отколкото това бе в миналото юриспруденцията днес е в състояние да осъжда по всички съдилища на държавите членки на Евросъюза да издава присъди за престъпления, случили се, извършени дори вън от Евросъюза. По въпроса за трафика, за търговията с човешки същества, смятам, че съществуват известни неясноти или дори луфтове в предложението на комисията. Какво точно имам предвид? Имам предвид следното. По въпроса за престъпленията, извършвани в интернет. Понякога се трафикира, търгува с човешки същества именно чрез интернет. И това трябва да бъде наша задача като европейски координатори и като координатори на националните държави членки. Смятам, че това трябва изрично да бъде упоменато в предложението. Нещо друго, което липсва, поне според мен, е събирането на статистически данни, свързани с детската порнография. Например, знаем, знаем, че явлението се шири все повече и повече, че всъщност не минава незабелязано за никого това нарастване и Frontex, Европол работят координирано по силата на член 15, именно където се уточняват координираните кампании за съвместно действие равнище. Аз бих искала обаче да се уточни, че става дума за просветни кампании вътре и вън от Евросъюза. Разбира се, ще се полагат грижи, ще се обгрижват пострадалите, потърпевшите от една страна, но от друга страна ще напада с цялата си сила улумрука на правосъдието върху виновниците за престъпленията. Говорим в нашия документ днес тук изрично за опазване на правата на жените и на децата. Децата но жените и младите девойки са всъщност най-често подлагани на този вид срамен трафик. Очевидно в предложението предлагаме. Трябва да направим предложение за наказване на онези, които се ползват от трафикът на човешки същества и ги използват за сексуална експлоатация. Това, разбира се, е въпрос на законодателна дейност. Мисля, че параграф 15, точка 4 трябва да има задължителна сила. Трябва точно да се оточни какво е, може трябва да се счита като престъпление и да съставлява съответния престъпен състав. Имам въпроси към комисията и към съвета. Първи въпрос към комисията. Той се отнася до правомощията на страните членки по член 9. Как дефинираме правомощията, свързани с този член. Съвета искам да попитам, можем ли да криминализираме онези, които купуват услугите, които проистичат от трафикът на хора? И аз самия, и, самата аз и госпожа Бауер сме поканени на семинар, който се проведе на 10 юни. Така че искам да да кажа, че във връзка с, графика трябва да отложим срока за внасянето на изменения, като този срок стане 30 юни. Особено важно е да имаме възможност да присъстваме на този семинар, който ще се проведе на 10 юни, както казах, и след това да направим своите предложения за изменения. Очаквам реакцията на госпожа Бауер и другите колеги. Благодаря. Госпожа Бауер има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Документът действително е крачка напред. И то много важна, защото се въвежда съвършено нова и по-широка дефиниция, която ще бъде много полезна при практическото прилагане на законодателния акт. Това ще се окаже изключително полезно за напред и в сравнение с предишния текст, санкциите обхващат вече и просията, защото до сега тя не се смяташе за противозаконна дейност, а същевременно това е много печеливш бизнес из цяла Европа. И в много други отношения предложението представлява значително постижение. Обръща се особено внимание на пострадалите деца – отдавна се чака този акт, като имаме предвид съществуващото положение. Следва да има възможност децата да бъдат разпитани само веднъж по време на цялото производство и в последствие при първите изслушвания да може да се използва видеозапис. Естествено, някои въпроси остават открити, все още не са доизчистени някои формулировки в текста и все пак бих искала да отправя няколко въпроса към комисията. Защото в тях няма удовлетворителен отговор в предложението. Конвенцията на съвета на Европа обхваща закрилата на пострадалите лица и техния достъп до пазара на труда и до професионално обучение. Но този елемент липсва в предложението и не разбирам защо. Каква е причината да не се говори за нещо, което е посочено в предложеното изменение 136. Посочена е минимална санкция от 5 до 6 и от 10 до 12 години. Но при такива ситуации е на лице изключително грубо нарушение на правата на човека и въпреки че престъплението е много тежко, предложените санкции са по-леки. Това не разбирам защо се получава. Удовлетворена съм, че текстът обхваща трафика на човешки органи, но не е съвсем ясно доколко добре е обхванато това измерение. Според мен тук ще трябва да има някои по-нататъчни изменения. И още един въпрос имам. В нашето предложение за резолюция препоръчваме на Европейската комисия да създаде позиция комисар или координатор в тази област. Докладчици в международните организации има, но няма координатори и е, се наблюдава известна несъгласуваност на действията на различните генерални дирекции. Има още един аспект, който бих искала да поставя на вашето внимание – в връзка с възрастовата граница 18 години. Многобройни бяха експертите, които поставиха въпроса за методиката. Те изтъкват, че методиката е много устаряла, още от 20-те и 30-те години. Имам предвид методиката за определене на възрастовата граница. И когато говорим за деца, имаме предвид ненавършилите пълнолетие, а в последствие се определя възрастова граница за лица, които не притежават документи. И тогава трябва да се установи истинската възраст. Два са възможните метода. Единият е рентгенографски. По костната система се определя възрастта, а другата методика е по състоянието на зъбите. Благодаря. Госпожа Аржентини, госпожа Морвай и госпожа Коста поискаха думата до тук. Да, записвам ви и вас. Четирима оратори имам записани и приключвам с записването на желаящи да се изкажат. Нека да чуем пожелалите е, думата и след това ще дам думата за отговор. Сега госпожа Аржентини е първа. Uh, Благодаря, е, госпожо председател. Целта на директивата е превенция и защита. Искам да говоря за е, защитата. Най-доброто винаги е да помогнем на хората сами да се опазват, да овластим жертвите на трафика на човешки същества. Как можем да постигнем това? Има един въпрос, е, който не е, почти не е споменат в информационният лист се казва, че той не е част от директивата. И става въпрос за разрешенията за пребиваване. Последната директива, въз основа на която е взето това решение за се споменават временните решения за пребиваване като проблем. Каква е връзката на този въпрос с защитата на жертвите на трафика на хора? Мисля, че това е пропуск в е, директивата. Можем да помагаме на хората с правна помощ, с, чрез жилища, осигуряване на здравна, здравни услуги, психологически услуги, но не можем да им дадем било постоянно, било временно разрешение за пребиваване. Ако няма такова, за тях е много трудно да се защитават. Последната директива повдигаше въпроса за временните разрешения за пребиваване – възоснова на сътрудничество с прокуратурата. Но това е трудно постижимо, защото жертвите а, не се обръщат към прокуратурата или към съдебните органи. А, тук се предвижда, а, независимо от това, че жертвата не сътрудничи с а, следствените или прокурорски органи, че е възможно да получи так подобно разрешение. Това е добро решение. Мисля, ако включиме подобен текст, ще подобрим защитата на хората, ще им дадем възможност сами да се пазят от трафика на хора. Защото защита, закрилата на жертвите е ключов въпрос. Искам да спомена и нещо друго, което може би е малко по-спорно. А то е следното. Става дума за криминализирането на онези, които се ползват от услугите на лице, което е било обект на трафика на хора. Когато криминализираме тези услуги, криминализираме и жертвата. Ако действието е криминализирано и деятелят е подложен на криминално следване. Ако криминализираме сексуалните услуги и онзи, който ги предлага, ще бъде криминализиран, а това може да бъде опасно, защото дали сте законен или незаконен но пребиваващо, дали сте жертва на трафик или не, ако работата, която вършите е незаконна, вие бивате изтикан в периферията на обществото. И тук съм, съм решително несъгласна с докладчика – трябва да се подигне въпроса и пред съвета да бъде задължително изискване. В последната директива се казва, че страните трябва да направят своят избор. И мисля, че там и трябва да останем. Не бих искала това да бъде задължително изискване към 27-те страни членки, да се криминализират тези услуги. А, и, очаквам да чуя какво ще каже комисията по въпроса за разрешенията за прибиваване. Благодаря. Има и други колеги, които искат думата. Сега госпожа Морвай. Имате думата. Благодаря. Смятам, че един основополагащ въпрос, който трябва да се представи най-напред е какви са взаимовръзките между трафика на жени и деца за сексуална експлоатация от една страна и секс индустрията и проституцията. Този въпрос повече не можем да отбягваме. Многобройни научни изследвания, включително и мои собствени изследвания на пострадали от експлоатация, малтретиране и насилие, показват, че нормализацията на секс индустрията и проституцията като такива засилват и трафика. Ако все по-нормално се приема използването на а, жертви в проституцията, в секс индустрията, толкова повече расте търсенето. Секс индустрията се е, представя като много привлекателен бизнес, в него се печели много, това е много изгодна реализация, някои дори говорят за трудова реализация в тази посока, разбира се, аз го слагам в кавички, но има насилие, има тежки посегателства срещу жените в трафика на, нарко... на а, хора. И мисля, че няма да направим услуга на пострадалите, ако само трупаме бумаги, без задълбочено да изясним връзката между тези две явления. Най-добрият начин да предотвратим трафика на жени е да работим по превенция на проституцията. Най-добре се закрилят пострадалите, като им се предлагат услуги, не само като на жертви от трафик, но и като на жени, които са проституирали, но искат да се откажат, искат да излязат от този затворен кръг. Защото много са жените, които искат вече да не проституират, но нищо не могат да направят. Никакви услуги не се предлагат за тях. Мисля, че е, е неправилно да се подценява връзката между трафика и проституцията. Аз не казвам, че непременно трябва да се инкриминира проституцията, както каза някой от предишните изказали се. Но мисля, че не бива само единствено клиентите да а, бъдат съдени. Интересно е да се види а, какъв е шведски опит, опита на други страни. Раздразнена съм и съм разочарована, че си поставяме въпроса дали да се криминализират действията на унези, които се ползват от услугите на жертви на трафик. Естествено, че отговорът е да. Благодаря. Следва госпожа Коста. E да, благодаря. Благодаря и на докладчиците, и на комисията, и на съвета. Както каза всъщност представителя на комисията, аз също смятам, че това е един живо трептущ въпрос и че е важна точка от третия стожер всъщност, от третия стълб, който ни касае не само нас в Европарламента, и във всички държави членки. В националните парламенти се заражда все по-голям интерес. Искам е нещо да ви разкажа и да спомена Мария Палака Коломбо Езвево, наскоро починала наша колега, която през 96-та година бе инициаторката на първата бяла книга за трафикът на хора. Искам да спомена нейното име и да й отдам почет, защото бе една от основоположничките. И сега продължавам с израз на удовлетворението си на толкова бързо полученият от комисията и от съвета отговор на нашият въпрос. Имаше вопиюща нужда от нова директива. Освен това този глобален подход, който към който ще се придържаме, е изключително удачен. Бих искала да изразя някои критични бележки. Аз съм съгласна с, по въпроса с интернет. Наистина напредваме бързо. Защо го твърдя? Защото днес нищо не може да се прави, нито превенция, нито интервенция, ако не се намесим първо в интернет. Това е твърдение на всички полицейски служители. Те твърдят, че нищо не може да бъде постигнато, ако не се започне и след това не се проследява така наречените киберпрестъпления. Аз мятам, че има много какво да се прави точно тук, защото в интернет понякога има наддавания за човешки същества. По въпроса за закрилата на жертвите и техните семейства, на потърпевшите от тази търговия с хора. Това се отразява в член 13. Смятам обаче, че този член е малко разводнен и неясен, защото прави уточнението само за фамилии, жер... семейства и жертви от държавите членки. Защо да не помислим за едно презгранично измерение. Друг един голям отсъстващ, според мен, са неправителствените организации. Обръщам се към всички държави членки с молба да взимат предвид мнението на всички граждански движения, мрежи, неправителствени организации, какво ли още не. Нито една от тези представителки на гражданското общество всъщност не се дистанцира от въпросите на търговията с хора, а пък няма никакви мерки за закрила, за защита на тези неправителствени организации в случай, че те бъдат застрашени. А те са всъщност мястото, към което се отправят много от пострадавшите от търговия с хора, когато търсят ресоциализиране, повторно включване в обществото. Смятам, че и сега се преминавам към въпроса за разрешението за прибиваване. Често се смята липсата на такова разрешение за прибиваване като престъпление. Ето за това смятам, че в недостатъчна степен тази директива хвърля мостове към предходните и към вече съществуващите регламенти по този въпрос за разрешенията за пребиваване. Може би или координаторите, или докладчиците от комисията би трябвало да направят тази вътрешна връзка. Ние изискахме дори наличието на такъв докладчик от комисията, именно натоварен с тази цел да служи за свръзка. Да служи за свръзка между организации, асоциации, представители на конкретни юридически или физически лица, които работят в тази област. В моята страна това не е достатъчно криминализирано и аз за това съм за втвърдяване на наказателните мерки. Държавите членки могат да имат различни мнения по въпроса, това е ясно. Благодаря. Благодаря, имаме още четири души записали се за изказване. След това ще трябва да дам думата на представителите на комисията и а, е, съвета, моля бъдете кратки. Госпожа Алфадо. Благодаря, е, госпожо председател. Смятам, че предложението на комисията е много амбициозно, но искам едно разяснение във връзка с е, точка първа на девети член. Параграфи Д, С. Там се прави разграничение което не разбирам. Освен това, по отношение на описанието, на дефинирането на понятието престъпление. Аз внесах въпрос във връзка с проституцията на малолетни в Камбоджа. Знам, че 75% от посетителите на публичните домове там. получават подобни услуги и има деца на 3-4 годишни, които се предлагат в тези публични домове. И там няма строго законодателство, което да преследва подобни престъпления, което да преследва клиентите, които по този начин съсипват живота на тези деца. Искам да разбера как се дефинират, как се преследват подобни престъпления. Госпожа Дио Баратик. Как? Благодаря. Благодаря, казва госпожа Исаскон Билбао. Аз съм съгласна принципно с това предложение. Съгласна съм и с това, че се вписва в а, един друг наш проект, а именно заповедта за закрила. Така че се обръщам към съвета с, с въпрос как смятат, че бихме могли да съвместим заповедта за закрила на жертвите с този проект, по който работим сега в момента? Дали бихме могли да включим единия текст в другия, защото наистина някои пострадавши, някои жертви биха могли да бъдат от една страна обект на търговия или на тормоз, сексуален, психологически и така нататък, но тези мрежи от своя страна са международни и един престъпник и извършител на престъпление който е обект на съдебно дирене в една страна, лесно би могъл да отиде в друга, където не е задължително, че ще бъде преследван. Как виждате, значи, съвместяването на тези два наши проекта? Благодаря.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 Този документ е много актуален и се нуждаем от действия колкото е възможно по-скоро. Стоят няколко открити въпроса. Дали наистина сме осъзнали какви са мащабите на трафика на хора през 21 век? Економическата криза, ширещата се бедност са причините, които пораждат трафика на хора – Нещо повече. Изкореняването на бедността трябва да бъде основна обща мярка като предпоставка за изкореняване на трафика на хора. Жени и от Европейския съюз, и много често и от трети страни са потикнати от такива причини. По цял свят има трафик на жени и момичета, прехвърлят ги от една държава в друга. И тук държавните граници нямат значение. Ако искаме да усп... трябва да установим работно сътрудничество с трети страни. Не знам защо комисията не възприе нашата идея за координатор. Също така искам да добавя личното си мнение, че купувачите на услуги от лица жертви на трафик също трябва да носят наказателна отговорност. Не бива да забравяме ролята си на парламентаристи. Благодаря и последно госпожа Хирш от нас. Ähm, благодаря, госпожо председател. Като докладчик в сянка за, от е, групата на либералите, е, се приветствам новото предложение. Мисля, че това е важен въпрос, който ние като Европейски парламент е, трябва да третираме трябва да се добавят, е, има интересни добавки, е, включено е просията в новата директива, което е добре. Въпросът е, за трафикът на хора се нуждае и от по-нататъчни усилия, от по-нататъчна работа. Обсъждахме директивата за сексуалните посегателства на деца и детската порнография. Трябва да видим какви са нашите общи дефиниции, за да бъдем последователни и тук. Въпросът за разрешенията за пребиваване се е повдигал нееднократно, но и тук трябва да бъдем особено внимателни. Не трябва да има разнобой добре е да се опитаме да стигнем до единно мнение по тези важни въпроси. Неколкократно се споменават и а, ползвателите на тези услуги, или нека кажем клиентите. И дали те трябва да бъдат обект на наказателно преследване. Ако някой съзнава фактът, че се възползват от услугите на хора, на жени, например, които са обект на трафик на хора, а, може би трябва да бъде преследван. Боя се обаче на какво ще бъде приложението на една подобна клауза. Как ще докажем, че някой е знаел, че а, има работа с жертва на трафик на хора? как ще се докаже, че клиентите на услугите са знаели, че става дума за жертви на трафика на хора. Мисля, че идеята сама по себе си е добра, но приложението ли ще бъде много трудно на практика. Защото когато има преследване, наказателно преследване, онези, които а, са, а, са използвали тези услуги, няма да а, сътрудничат с полицията, тъй като ще ги бъде страх, че ще бъдат обект на наказателно преследване. Има и нещо друго. Свързано с, изпо, с посегателството над малолетни в страни извън Европейския съюз. И тук идеята трябва да кажа, че е много добра, но възниква въпросът как на практика да усилим сътрудничеството си с тези страни, за да може да използваме доказателства, когато става дума за наказателно преследване в Европейският съюз. Благодаря. Бяха зададени много въпроси. С голям интерес очакваме вашите отговори. Господин Приберт, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да кажа, че много внимателно изслушахме и си записахме всичко, което беше казано тук по време на разискванията. Надявам се, не очаквате от мен през оставащите 7 минути до края на заседанието да дам изчерпателни отговори на всички въпроси. Позволете ми да започна с по-обща бележка. Предложението представлява наказателно правен инструмент. Това е замисълът му. Нямаме претенции след приемането на този документ, той да реши всички проблеми на трафика на хора. Надяваме се акта да даде принос, важен принос, но не и да бъде панацея. Примерно, други общностни правни инструменти могат да го допълнят, както е било и в миналото. И още една обща бележка. Това е едно предложение, което идва вече след влизането в сила на договор от Лисабон с всички новости в областта на наказателното право а не една и две държави членки все още колебливо пристъпват към европейско регулиране в областта на наказателното право. Тук предлагаме директива и голяма част от конкретните въпроси ще трябва да бъдат регламентирани от самите държави членки. И сега по поставените въпроси от а, уважаемите членове на двете комисии. Разбира се, че измерението киберпрестъпления съществува, но според мен то не трябва да бъде основна насоченост на директивата, която се бори срещу трафика на хора. Това може би ще бъде един от следващите ни големи проекти, как на европейско ниво се борим с киберпрестъпленията. По-нататък, съгласен съм с много голяма част от изказванията. Подобни позиции чухме и предишни разисквания, но все още ни липсват данни. Установихме контакт с Евростат, за да настояваме за по-изчерпателни данни в областта, която засяга директивата. И все пак информацията е достатъчна, за да се законодателства по този въпрос. Споделяме опасенията на членовете на Европейския парламент, че информационните кампании, осведомяването на обществеността, популяризацията са съпътстващи незаконодателни мерки, които трябва да вървят успоредно на приемането и прилагането на законодателството. В редица разпоредби държавите членки се очаква да приемат по-конкретни законодателни актове. Член 9 алинея 2, член 50 алинея 2, например. Смятаме, че нашето предложение е реалистично. В него става дума за това, което е възможно да се постигне. Безсмислено е да се правят предложения, които незабавно ще се сблъскат с яростната съпротива на държавите членки поради а, е, рефлекси от досегашната уредба. И още един въпрос. Максималната присъда е намалена от 10 на 8 години в предложението. Отчетохме опита на държавите членки и стана ясно, че лишаване от свобода за 12 години е толкова прекомерно тежко наказание, че ще бъде неприемливо ако бъде фиксирано в директивата. Трябваше да отчетем този фактор. Няколко членове на парламента съвсем основателно поставиха въпроса за връзката с разрешителните за пребиваване. Съвсем накратко искам да заявя, че не тук е мястото да се регламентира законодателно този въпрос. Доколкото съм информиран, в една от трудовите директиви се работи активно, подготвя се доклад на парламента и това е подходящ момент да се предприемат стъпки в тази посока. Комисията пристъпи към публикуване на а, обява за а, координатор. Процедурата ще отнеме може би няколко месеца, но така или иначе тя е започнала и ще активизира работата в тази деликатна област, като се постигне по-добра съгласуваност в рамките на Европейския съюз и между Европейския съюз и международните организации. Това ще е ясен признак колко сериозно гледаме на проблема. Разбира се, споделяме становището, че неправителствените организации могат да изиграят много важна роля. Мисля, че това е добре изяснено в нашето предложение, член 15 алинея 2. Съгласни сме също така, че приемането на законодателството е едно, а неговото практическо приложение е друго. Тук не храним никакви иллюзии. Не за пръв път Европейския съюз приема законодателен акт и след това не се случва желаното. Ето защо е толкова важно директивата да бъде приета и не само транспонирана, но и приложена от държавите членки. Тъкмо поради тази причина на този етап не бива да прекаляваме, да пресоляваме манджата. Държавите е, членки и техните правителства – в редица случаи правиха изявления, че Европейския съюз може да даде съществен принос, но в крайна сметка националните компетентни правоохранителни и правоприлагащи органи ще имат решаващата роля. Благодаря. Преводачите ни приключиха работната си сутрин. Съжалявам, че не можем да продължим с тях. Но ясно е, че въпросите, които бяха повдигнати, не могат да получат не могат да получат подробен отговор. Ще, отговорите ще получите в писмен вид. Ако биха искали, двамата докладчици могат накратко а, да отговорят. Могат ли да останат преводачите още 3 минути, по минута и половина на двамата докладчици да отделим, за да отговорят? Госпожа Хет, сега да... Yes. мики корт, я е ете таксам фър... Да, накратко. Благодаря ви за дебата. Просто искам да уточня нещо. Госпожо Сартори, когато говорим за необходимостта от криминализиране на ползвателите, на клиентите, не става дума само за проституцията, естествено. Бих искала да предложа да смятаме за престъпление всяко лице, което се възползва от жертвите на търговията с хора. Не било то насилствена проституция или насилствена работа, насилствен труд, какъв, как, в каквото и да било измерение. Ето това ще бъде добро начало за битка за изкореняване на бедността. Това ще бъде добро начало на битката срещу проституцията. Разбира се, че това е противоречиво. Не всички държави членки са стигнали до едно място в тази си борба, но това е бич, това е страшен позор. Така че очаквам семинара с интерес, семинара на 10 юни. Благодаря. Благодаря. Обедена съм, че ще имаме достатъчно време и възможности да обсъждаме този въпрос. Така или иначе, не можем а, сега да изчерпим темата до следващите срещи. Закривам заседанието и ще продължим в 15 часа днес след обяд. Благодаря и приятен обяд!